The... Добър ден, колеги. Съжалявам, че започваме по-късно, но за съжаление идвам от заседание в друга зала във връзка с Истанбулската конвенция. От тук и закъснението при началото на днешното заседание. Извиняваме се. Започваме с приемането на дневния ред. Предлагам следните изменения в проекта. Член 24, обмен на мнение с гръцкия министър Вицас, да бъде заменена с нова точка 24 за представяне на проект на доклад за изпълнение на оставащите разпоредби на Шенгенското АКИ във връзка с Шенгенската информационна система от Република България, България и Рум... Румъния. И да има нова точка 24А във връзка с италианския закон за 6 годишен срок на съхранение на данни от далекосъобщенията съвместното гласуване между Либе и ФЕМ по доклада на Хименес Бесерил и Млинар за изпълнението на директива 2012-29 да се разисква на 26 април от 9 до 9.30. Имаме превод на всички и от всички езици с изключение на ирландски. Сега да ви кажа какво са решили координаторите по назначаване на докладчиците. Първо, господин Лопес Агилар е назначен за докладчик по предложението на регламент на Европейския парламент и съвета за общностен кодекс за визите. Като председател и доколкото ГУЕ и НГЛ съобщиха на 18 април, че не могат да излъчат докладчик за това досие, аз ще поема доклада по проекта за сключване от страна на Европейския съюз на споразумение между Съюза и Швейцарската конфедерация за допълнителни правила към инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите. Подкрепяте ли тези изменения? Тоест тези предложения. Всичко това трябва да го прочета приемане на две корекции по член 231. Първо, поправка в регламент 2016-679 на парламента и съвета от 27 април 2016 за защита на физически лица при обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, както и за отмяна на директива 9546, така наречения общ регламент за защита на данните. След това поправка на директива 2016 наклонена черта 680 на парламента и съвета от 27 април 2016 за защита на физическите лица при обработката на лични данни. Е, тези поправки са необходими за устраняване на някои явни грешки, както и за осигуряване на терминологично единство на текстовете. Е, те са изготвени от юристите-лингвисти на съвета и парламента. Според член 231, алинея 1 от е, правилник за дейността, ако има грешка, като председател на компетентна комисия, трябва да съобщя за поправките на компетентната комисия. Ако никоя политическа група или членове в необходимия брой не възразят срещу поправките, те ще се смятат за одобрени. Някой иска ли да подложим на гласуване тези документи? Не, в такъв случай поправките се одобряват. Актове по делегация и актове за прилагане на 23 април 2018 парламентът получи проект на, реше... на изпълнително решение на комисията за мерки във връзка с достъпа до информацията в системата за вход-изход и приложението към нея. Основният акт е регламент 2017-2226 за създаване на тази система. Приемането на този акт за изпълнение ще бъде съобщено на всички колеги от Либе чрез бюлетина Либе Дия, т.е. на 27 април 2018 година. Сега искам да кажа, че Стефано Запала почина миналата седмица. Бихме искали да отдадем почет на паметта му. Той беше заместник-председател на тази комисия от 90-та до 2009 година. Моля за минута мълчание в памет на господин Запала. Само за минута мълчание, моля да се изправите. And finally, colleagues, uh, we have an electronic... И така сега, колеги, преминаваме е, към следващата част от дневния ред. Днес в 11 часа и утре ще имаме гласуване. Така че моля да си подготвите картите. Можем да преминем към точка 4 от дневния ред. Разговор с госпожа Мишо някои от вас я познават, но тя е новоназначена на сегашната си длъжност като главен директор на Генерална дирекция Хоум в Европейската комисия. Добре дошли. Мисля, че това е първото ви явяване в това ви качество. Има бележка от залата без микрофон. Okay, sorry. I thought maybe as I'm not speaking, I'm mumbling. Uh, Стори ми се, че ще ме обвините, че си говоря под носа, а не говоря достатъчно високо. Така човек се плаши, ако се чуе вик в залата, направо ме събудихте. И така, добре е дошла на госпожа Мишо. Е, тя е тук в новото си качество. Ние искаме да ви пожелаем успех в новата ви работа. И се надяваме, че контактите между нас в бъдеще ще бъдат ползотворни. Както винаги, много са въпросите, които можем да обсъдим, но искам да придам някаква форма на днешната дискусия, да я направя по-целенасочена. Нека поговорим за взаимната оперативна е, съвместимост, пакета за обежището и положението в съвета в тази връзка, какво става с Дъблинския регламент – Знаем, че синята карта е блокирана. Управлението на границите с интегрираната система за управление на границите, бъдещите програми по многогодишната финансова рамка във връзка с АМИФ и АЕСФ. Много са въпросите. Има и други въпроси, които вълнуват нашите колеги от комисията. Нека първо изслушаме вас и пак най-сърдечни поздравления за новата ви длъжност. Благодаря, господин председател. Почитаеми членове на комисията. Много се радвам, че съм отново в, в тези зали. С мнозина от вас сме работили съвместно в миналото, когато е, все още бях в Генерална дирекция правосъдие. And, uh, I am already... И вече в Генерална дирекция Холм се намирам от един месец но ми се иска да поговоря с вас и да ви кажа какви са нашите приоритети, да изслушам вашите виждания. Зная, че винаги сме имали с докладчиците в тази комисия много добро сътрудничество. Нашата роля и моята роля по-конкретно е само да допринеса за запазването на тази благоприятна атмосфера, и ще направя максималното, на което съм способна за улесняване на съвместната ни работа. От, от гледна точка на законодателните досиета, е, приоритетите на генералната дирекция е, са много съществени в съобразно съвместната декларация на парламента и е, комисията ще Засегна някои от приоритетите, включени в нея, но искам да ви кажа, че времето много ни притиска. Не всяка седмица, всеки ден има значение. И за да сключим окончателните споразумения с оглед на датата май следващата година, наистина трябва да използваме е, всеки ден. Е, и сега, по приоритетите. Първо, формата на системата за убежище, общата система за убежище. Това е приоритетно досие за нас. И мисля, че това е така не само за комисията, но и за парламента и съвета. Работим изключително усилено с държавите членки, за да намерим споразумение по фундаменталните елементи на текста, за да можем след това да се споразумеем по целия текст. Опитваме се да намерим подходящ баланс между отговорност и задължение и солидарност. Графикът, от който колегите и аз се ръководим, е преди всичко обявеният от програмата на лидерите. На Европейския съвет през юни би трябвало да има общ политически подход. Насоки за това какво ще се прави по-нататък и ангажимент, че работата, която е свършена до тук, наистина е върви в правилна посока. Българското председателство прави всичко работата по това досие да върви. Методиката му е различна от тази, която използваха предишни председателства, но при пълна подкрепа от страна на комисията ние работим усилено. Това ще бъде така е, от сега до 15 май. От 15 май трябва да вече да подготвяме документите за Европейския съвет. Така че до 15 май ще се работи изключително интензивно. Когато се срещнах с председателя на комисията преди две или три седмици, казах и сега повтарям, че съм на разположение на парламента да се явявам в комисията Либе всеки път, когато трябва да се разисква пакета за обежището. Дъблин е много важна част от него, обаче пакетът все пак е едно по-общо, по-голямо цяло. След това трябва да спомена Евродак. Днес е моят първи ден в парламента, впрочем, и то е пълен ден след постъпването ми в, на длъжност в Генерална дирекция Хом. Днес след обед зная, че има тристранна среща за Евродак. Много сме близо до компромис. Докладчикът и докладчиците в Сянка – са се справили превъзходно и зная, че в момента те водят разговори с оглед на предстоящата следобед тристранна среща. Искам да ви кажа, че е, ревизираният регламент за Евродак излиза и извън е, реформата на обежището и системата за обежище. И за това в доклада на комисията се е, посочва, че Евродак и ревизираният регламент за ЕАСО не се смятат за пакет. Те могат да бъдат разисквани отделно от останалите актове. Целта на измененията в Евродак е да стане по-ефикасна политиката на връщане и да се засили защитата на ненавършилите пълнолетия лица, както и да се повиши взаимната оперативна съвместимост с други информационни системи, когато това е необходимо и съразмерно. Други предложения, които имат голямо значение, са е, тези за презаселване и за прием преди всичко. Аз много се радвам на напредъка постигнат при последните три странни срещи. Госпожа Фаян, госпожа Интфелд и госпожа Бок са докладчици по трите досията в този пакет и сигурно ще намерят компромис при преговорите с българското председателство. Искам обаче да кажа, че има едно досие, което според мен се нуждае от повече работа. И, това е регламентът за производството за предоставяне на обежище. Все още там няма мандат за преговори. Миналата седмица на Корепер замолих държавите членки да започнат интензивна работа по това досие, тъй като смятам, че той е много важна част от пакета за обежище. Когато искате да използвате дъблинския регламент и ако искате да имате ефикасни процедури, не можете да постигнете това без този регламент. Госпожа Ферера е докладчик. На нея и на докладчиците в Сянка отново ще предложа нашите услуги и подкрепа от наша страна, ако и когато това е необходимо. В връзка с законната миграция, Председателят спомена блокажа за синята карта. Да, има такъв блокаж. Сега сме в преговори с държавите членки, за да видим какво можем да направим за разблокиране на ситуацията, тъй като това е един от приоритетите на комисията. Паралелно обаче, комисията признава значението на законната миграция и сме разработили пилотни проекти в тази връзка с, цела, с цел да се създадат законни е, канали за миграция от африканските страни към Европа, така че да се отговори на някои недостатъци или по-скоро дефицити в работната сила на държавите членки и за да може да се управлява по-ефикасно миграцията като цяло. Започнали сме този процес. Продължавам с визите. Вие знаете проекта, който внесохме през март. Той цели визовата политика на Европейския съюз да стане по-добра, по-ефикасна, по-сигурна. Нуждаем се, и това е една от целите на проекта, от обща визова политика, която да подобри сътрудничеството ни с трети страни извън Европейския съюз, особено когато е необходимо да се извърши връщане на незаконно пребиваващи техни граждани. След три седмици ще допълним този проект с проект за визовата информационна система и очаквам дискусиите с вас по този въпрос. Този проект ще бъде внесен през май. Сега, взаимната оперативна съвместимост. За нас това беше приоритетно досие. Разработването на досието и преговорите по него са приоритет еднакво. Целта на българското председателство е да се постигне общ подход. Разбирам, че задачата е мащабна, но се надявам, че тази комисия ще се умее да приеме позицията си преди лятната вакансия. След това могат да започнат преговори при австрийското председателство. Искам да ви кажа следното. По отношение на взаимната оперативна съвместимост и някои други досиета, имах лично участие в работата преди като заместник генерален секретар. Работихме заедно с Европейския надзорен орган за защита на личните данни и с Агенцията за правата на човека, за да гарантираме надлежна защита на правата на човека. Имахме експертни групи, в които участваха и Европейски надзорен орган, и Агенцията за правата на човека. Много се радвам, че там работата върви успешно. Тези експертни групи са изработили позиции по отделни въпроси, които непременно ще бъдат взети предвид по време на преговорите. Докладчиците вече са определени. Очаквам работата с господин Ленърц и с господин Мело и с докладчиците в Сянка. Така че, мисля, тук всичко върви много добре. Днес в Корепер се проведе дискусия за постигане на съгласие за някои изменения в мандата. Аз съм уверена, че този компромисен текст, който ще се появи малко по-късно през деня, ще отговори на очакванията на парламента. По е, механизма за информационните системи и е, централният механизъм също много е постигнато. И аз се надявам, че последната тристранна среща ще се състои в края на май. Непрекъснато оказваме помощ по това предложение, непрекъснато даваме информация във връзка с него. Същото въжи и за Еюлиса – Миналата седмица имаше е, два въпроса, които трябваше да бъдат решени и вече има напредък и по двата. Единият е свързан с разширяването е, на нов в е, веб страница, т.е. това е информационно-технологично решение, а другият въпрос беше за държавите членки, които не могат е, сами да създадат е, онези информационни системи, които ние ги задължаваме да създадат, как тези държави членки да бъдат подпомогнати, по-специално от Еолиса. Мисля, че тук госпожа Маковей като докладчик върши прекрасна работа. Комисията в средата на юни е, ще предложи последващите изменения – които са необходими в проектите за взаимна оперативна съвместимост в резултат на тези две предложения. И председателят на комисията ще получи своевременно писмо за това. Освен това искам да ви уведомя, какво правим за граничния контрол, за граничните проверки? Знам, че вас много ви притесняват проверките на вътрешните граници, но ние работим е, неуморно и във връзка с проверките по външните граници. Е, за някои е, държави членки тези проверки са предпоставка да дадат съгласието си е, по целия пакет за убежището. Във връзка с контрола на външните граници, вчера имах среща с посланиците на онези държави членки, които са дали съобщение за удължаване с 6 месеца на проверките по тези граници. И е, също така участваха посланиците на засегнатите трети страни. Много конструктивни бяха дискусиите за това как какво трябва да се направи, за да отпадне контролът. Но отражението е много голямо и то не е само економическо. Това е отражение и върху доверието към шенгенското пространство и шенгенската система. Затова комисията е твърдо решена да изиграе своята роля там, където е въведен временен контрол, той да отпадне. Комисарят Аврамо, Аврамополос много ясно заяви, че специално по вътрешните граници контролът и проверките не могат да съществуват вечно. Имаме пакет за сигурността, който е одобрен през април. Там са включени доста проекти, започнати са разисквания с гражданското общество, с търговски дружества, с Европейския парламент и те са свързани преди всичко с улесняване на обмена на финансова и банкова информация, включително информация за банковите сметки. Зная, че тук значение има и поредната ревизия на директивата за борба с изпирането на пари и предложените изменения в ролята на звената за финансово разузнаване. Тук сме направили много щат предварителна оценка на въздействието. Това въжи и за проекта за електронните доказателства. Освен това, имаме одобрен проект на изменение в регламента за прекурсори за взривни вещества и е, най-сетне работим по е, нормативната уредба на вноса и износа на огнестрелни оръжия с цел да допринесем за препятстване на техния незаконен трафик. И ще приключа с многогодишната финансова рамка. На 2 май, сиреч следващата седмица, ще приемем нашия проект. Днес, сега. В момента в колегията на комисията се извършва така наречения ориентационен дебат. Всички са признали зададените от нас ключови възлови области и необходимостта от тяхното финансиране. Управлението на границите и съответните информационни системи е, ще се ползват от увеличено финансиране така, както е поискано. Също така има части на многогодишната финансова рамка, които имат отношение към миграцията. Във външните инструменти също ще има увеличено финансиране за тези цели, защото Ние трябва да имаме необходимите финансови средства, за да се справим не само с миграцията вътре в Европейския съюз, но и с външните потоци. Не може подходът ни да е само вътрешен. В това сме се убедили. Не можем да осъществяваме контрол само на външните граници. Естествено, трябва да проявяваме солидарност, но трябва да работим и с хората, с страните, които се намират извън Европейския съюз и да се опитваме непрекъснато да намерим най-верните решения, като гарантираме защита и убежище на онези, които имат право да бъдат защитени, и от друга страна да гарантираме връщането и то безопасно до техните страни на онези хора, които нямат право да останат в Европа. За тази цел ще предвидим много средства. заключение много се върши, много работа остава. Разчитам на вас и на сътрудничеството с вас. Ще отговоря на всички въпроси и ако днес не мога да го направя, ще отговоря по имейл. Или ще се срещнем отново. Благодаря ви сърдечно за вашето внимание. Благодаря, може да се може да направите така, защото времето напредна и ами, предстои гласуване в 11. Има много желащи да вземат думата. Ще помоля всички да бъдат кратки. За синята карта, която е блокирана, има две доклади в сянка госпожа Спинели и Гриспе, които са тук. Ние се опитахме да проведем заседание на докладчите в Сенка, но колегите бяха заети. Комисията си върши много добре работата в това отношение и съвсем накратко да кажа нещо. Не може да има преглед без хармонизация. Тук докладчите всяка съгласни с мен. В много държави има популизъм, въвеждат се нови национални закони в държави като Германия, които изграждат стена срещу всякакъв вид хармонизация. Ние не можем да правим компромис с едно разумно предложение и мисля, че докладчите в сянка са на едно мнение с нас. Мисля, че комисията работи много добре по този въпрос. Много лицемерно да се говори за правни маршрути, при условие, че няма подобни нови правни маршрути. А сега заповядайте за две минути. Благодаря. Ще се опитам да поставя акцент на някои конкретни въпроси. Оперативната съвместимост. Питам се, защо трябва да прибързваме? Първоначално идеята е, че вече не правим нещо трудно, само свързваме различни бази данни – така че съответните служители да имат достъп до две или повече данни много по-бързо. Бази данни много по-бързо, но въпросът е много по-сложен. Свързан с доста технически проблеми, проблеми свързани с достъпа, защита на данните. Защо да прибързваме? Това ли е по-доброто нормотворчество, ако прибързваме преди лятото? И след това ще започнем да говорим за практическите отражения. Това ме притеснява. Относно пакета за убежището, притесняваме, че Евродак не се счита за част от този пакет. Според мен той трябва да е част от пакета. Опасявам се, че иначе може да получим Евродак, но при все това държавите членки няма да имат все още позиция за Дъблин. Това е политически въпрос. Мисля, че Евродак трябва да е част от пакета. Не ми се иска Дъблин никога да не бъде финализиран и да няма ново решение в това отношение. Относно вътрешните и външните граници, е, видях съобщението на комисаря Аврамополос, че контрола по вътрешните граници не трябва да продължи вечно. Мисля, че го чувам поне за трети път. Вътрешният граничен контрол не трябва да продължава вечно. Само, че той си продължава свободното пътуване вече не е възможно. И се питам, кога ще бъде сложен края? деня, в който вече никой не може да мине границата ли? Каква е идеята, на която почива всичко това? Умръзна ми. Все се казва, че не трябва да продължава за винаги, но комисията казва, имаме аргументи да се запази този режим. По фонда за обежището, миграцията и другите фондовете, комисията като цяло има ли някакви идеи с всички заявления от държавите членки за бюджетните средства в отделните области? Комисията има ли някаква идея как ще се увеличи бюджета, за да може наистина да бъде финансирано всичко? Благодаря, Натали Гризбек. Благодаря, Клод. Тъй като има много малко време, и тъй като най-важните теми вече бяха засегнати от госпожа Мишо, съвсем накратко три въпроса, които касаят и блокажа на синята карта, Ние сме съгласни с господин Мораес. Мнозина от нас смятат, че трябва да загърбим лицемерието и да позволим на това досие да напредне. Не може Европа да обяснява, че трябва да има отворени позиции за квалифицираните мигранти и за лицата, които ще дадат своя значителен принос в европейското пространство и същевременно в отношенията и по време на заседанията да се стига до пълен блокаж. До такава степен, че да не може да се намери друг компромис, освен този, който е предложен от е, Клод. Много е важно да се постигне напредък по това досие и тук се ползвате с подкрепата на редица докладчици в Сянка по този въпрос. Това не може да продължава вече. На второ място, Дъблинската реформа. И вие споменахте за необходимостта да се постигне напредък. В същото време пак имаме боксуване и тук мнозина искат вече да започне напредъка по този въпрос, е, който има сериозен ефект върху всички европейски граждани. И на трето място, тема, която не е засегната, досието за замразяване и конфискация на имуществото, придобито от подпросепна дейност. Мисля, че това ще осигури средства за компенсация на жертвите на престъпните деяния. Това ще позволи също така и да се съберат много парични средства – за да се даде съответното обещетение на жертвите. И тук има блокаж в момента и разчитам на вашето внимание и по това досие. Благодаря, Джудит Сарджентини. Още съм озадачена за това заседание на съвета през юни и за трескавата подготовка – с крайния срок 15 май. Това все още ме озадачава. Искам да се присъединя към Бригет. Продължаваме да мислим, че когато става въпрос за обежище и миграция, всичко е част от един пакет. Току-що излизам от заседанието, което се сянка за Евродак. Целият дебат се опираше до това дали може да се използва принуда за децата при вземането на пръстови отпечатъци. Това не е свързано с благосостоянието на децата, нито пък с молбата за обежище на, деце, на детето. Това има съвсем друго изражение. Разбирам, че държавите членки искат Евротак да не е част от пакета. Но аз лично искам синята карта и други инициативи в бъдеще за законната миграция да бъдат част от дебата. А също и преговорите за презаселването. Надявам се, че и комисията ще продължи да отправя посланието към Европейския съвет, че убежището и миграцията изискват цялостен подход и че проблема няма да бъде решен, ако се занимаем само с връщането и спирането на хората. Въпросът е също така и пред каква криза сме изправени. Западна Европа се затварят центрове за убежище. Вече не даваме послон на хората, защото те просто не, не стигат до нас. И паниката възникна, когато се започват да използват маршрута от Турция към Гърция, която пресичат реката. И паниката започва, когато гръцкия съд каже, не можем да държим беженците за неограничено време на островите, трябва да могат да се движат свободно. Сякаш не бихме очаквали, че един съд би постановил в даден момент, че това положение не може да продължи за винаги. Надявам се, че колегите ще подкрепят парламента по въпроса, че всичко трябва да е част от пакет. Ако се подадем на исканията на съвета на българското председателство, които са доста репресивни, няма да намерим пълна подкрепа. Благодаря на колегите. Ако обичате, бъдете кратки, тъй като гласуването е в 11 и госпожа Мишо трябва да отговори. Имаме още четирима записали се за думата. Ще помоля всички да бъдат, доколкото може по-кратки. Госпожа Спинели, Грапини, госпожа Вержия, госпожа Гомес. С това приключват изказванията. Но първо Барбара Спинели, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да кажа нещо във връзка с зададената улица, до която стигат преговорите. Аз съм докладчик в Сянка, искам да раз, изразя разочарованието си от буксуването по темата, само защото съветът не е в състояние да проведе истински дебат с парламента. Нещата граничат с липса на воля за намиране на решение. Позволете ми да кажа накратко няколко неща. Що се отнася до преговорите, аз през цялото време подкрепях докладчика. Той беше много дипломатичен, много добър посредник, предложи доста хубави компромиси, дори по щекотливи теми. Някои от червените линии, които си бяхме поставили, дори можеха от части да станат малко по-гъвкави. И както вече казах, от наша страна се прояви гъвкавост. От страна на съвета обаче нямаше дори помръдване. Всъщност съветът доказа, че желая да приеме директива без никаква полза в добавена стойност в сравнение с сега действащата директива. Тоест съветът отхвърля хармонизацията и в крайна сметка работата става невъзможна, невъзможна, защото крайният резултат е текст, който няма нищо общо с нашата цел. освен това, европейската политика по отношение на бежанците върви много зле. Няма никакви възможности за влизане в Европейския съюз. Това е тежко заболяване на Европейския съюз. Не можем да мислим само за сегашното време, без да гледаме към бъдещето. Сега е, конкретният ми въпрос към Генерална дирекция вътрешни работи. Има някои аспекти, по които комисията и парламентът са единодушни. Какво може да се направи, за да накараме съвета да прояви разум и да излезем от задънената улица, в която сме. Каква роля би могла да изиграе комисията? Кое би било най-ефикасно като аргумент, за разлика от аргументите, примерно, на Клод? Благодаря, Барбара. Ще е хубаво да получим някакви отговори от госпожа Мишо. Така че следващите три колеги, моля бъдете максимално кратки. Госпожа Грапини. Е, сигур форте скурто să fiu. S-au spus aici Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Много неща вече бяха казани. Напълно съм съгласен с това, което се каза. Един кратък въпрос. Благодаря ви за това, което казахте. Ще се спра на две неща, които казахте. Първо, за изготвянето на документ за Европейския съвет. С оглед бъдещите избори и факта, че нямаме пълно разбиране за проблема с миграцията в държавите членки, нито пък от страна на гражданите и органите, мисля, че трябва да имаме едно последователно послание. Гражданите очакват ясна позиция на съвета по този пакет. Какво може да се направи допълнително във връзка с регламента за процедурата за убежище. И искаме да видим също така и документа, който ще бъде представен на 15 май за Европейския съвет. Благодаря, госпожа Вержия. Ще се опитам да бъда съвсем кратка, тъй като ще имаме и други възможности за дискусия. Вие засегнахте много теми за което ви благодаря. Казахте, че редица от тези досията са приоритет за трите институции, което е така. Но не съм сигурна, че и трите институции предават еднакво приоритетно значение на тях. Ето защо ме блокаж по някои досията. Не трябва да имаме споразумение на всяка цена. Особено ако ще се направи крачка назад по отношение на правата на човека и много малко чух от вас по въпроса за защита на правата на човека и правата държава. Това са въпроси, на които парламента предава огромно значение във връзка с редица от досетата, за които споменахте. Казахте, че трябва да има равновесие между отговорност и солидарност. Хубаво, но трябва да сме съобразени с принципа за пропорционалност и баланса между сигурност и защита на основните права и правата на човека. Във вашето изказване, както и в изказването на държавите членки, има една мания, свързана с незаконната миграция. За мен и за другите няма незаконна миграция и мигранти, а има мигранти, които са в нередовно положение, защото законодателството на Съюза на държавите членки ги принуждава да изпаднат такова положение – ето защо трябва да се разгледа отново въпроса за основните права, за запазване на правото на обежище, за зачитане на Женевската конвенция. Те трябва да бъдат изведени на, правен, на преден план. И един пример. Във Франция има ирански гражданин, който е в център за задържане. Той е заплашен от експулсиране. А е осъден на смърт своята държава. На смърт, казвам. Той е осъден и във Франция за друго деяние, но ако той е осъден на смърт, е осъден на смърт своята страна, защото е християнин. Какво ще стане, ако Европейския съюз изпрати подобно лице на смърт в Иран заради подобно престъпление? Благодаря. И на последно място Ана Гомес. Извинявайте, госпожо Мишо, че закъснях и не успях да чуя вашето изказване, но надявам се, че ще имаме и друга възможност. Искам да ви задам следния въпрос. Каква следва да е ролята, която играе комисията в отношенията не само с нас, а и с държавите членки? Комисията трябва да казва истината на държавите членки ли? да каже истината, че ако не се позволят законни маршрути за мигрантите и бешенците, че ако няма споразумение за Дъблин, ако няма излизане от патвата ситуация по синята карта, ние вкарваме пари в джоба на трафикантите. Това е, кое, което комисията трябва да каже на държавите членки, да не се влиза в антимигрантска а, риторика. И на последно място, лицемерието е най-силно, когато държавите членки участват в продажбата на шенгенското пространство, на достъп до шенгенското пространство, даже и европейско гражданство, което е свързано с шенгенското пространство. Очакваме доклада, който ще излезе през ноември по инициатива на госпожа Юрова за златните визи. Но очевидно е, че този документ е закъснял. Имахме нужда от него по-рано. Трябваше да се изправим срещу платантната лицемерие на държавите членки и платантната им предубеждения. Извинявайте, госпожо Мишо, няма да имате определено време да отговорите на всичко, тъй като има 8 минути и искам да дам и 5 минути на Таня за нейния доклад. След това не чака дълго гласуване. с оговорката, че ще се срещнем отново, тъй като това са много важни теми. И мисля, че вашето изказване е много полезно. Така че, ако може само да маркирате основните моменти. И освен писмата комуникация, мисля, че трябва да се видим отново скоро, тъй като текат и активни тристранни срещи. Мисля, че е хубаво да се видим отново по активните досиета, в близко бъдеще. С удоволствие бих обсъдила всички досиета, които споменах и аз, а и вие. Днес няма да навлизам в много подробности, но ще кажа следното. Синята карта. Ние имаме същата амбиция като вас. Затова и обсъждаме синята карта. Ние се опитахме да изпълним своите цели и роля като институция и да намерим решение. което няма да доведе до един лишен от съдържание продукт. Затова имаме блокаж в момента. Аз самата искам да намеря възможност, тъй като все още не съм работила по това досие, искам да се даде възможност за намиране на решение. Ако не се намери решение, не искаме да имаме продукт лишен от съдържание. Споразумението не трябва да е на всяка цена. Пакета за обежище и политиката. В тази област комисията е напълно съгласна с вас, че се нуждаем от един цялостен подход. И трябва да имаме пакет. Само, че не българското председателството каза, че Евродак трябва да се изключи или че може да се изключи. Комисията е казала, че Евродак може да остане извън пакета заради различните функции и роли, които изпълнява. Има държави и членки, и виждам, че вие гледате на този въпрос като на политическо споразумение. Аз ще се съобразя с това, което ще решите. Само, че това не ни пречи да се опитаме да намерим компромисни решения по които да се работи във връзка с всички различни пакети. Не може да се каже, не съм съгласен с тези държави членки или тези, които казват, че не искат Дъблин, не искат солидарност, защото искат вътрешен контрол по границите. Не, не може така. Нуждаем се от един цялостен подход. Но Евродак, за комисията, повтарям, не е необходима съставна част от пакета. Но вие ще си прецените. Оперативната съвместимост. Това е много важен пакет. Ние можем да усилим подробностите, но не сега. Но това е много важно досие. Защото то има политически и практични измерения. То ще изгради връзка между всички развити инструменти. Ние сме разработили много инструменти в миналото последното десетилетие. Никога не е имало връзка между тях. Трябва ли да остане положението такова? Трябва ли положението остане такова. Това, което вкарам в една база данни, в една държава членка и това, което вкарам в друга база данни, в друга държава членка, не трябва да е свързано. Връзката се налага не само от миграционната криза, защото обстоятелствата изискват това, а защото имаме необходимата обезпеченост в технически план и разбира се, винаги ще се спазват е, правилата за защита на данните. Аз участвах в преговорите за защита на данните. Защита на данните, основните права не са противопоставени. Нашата роля с парламента и с съвета. Както казах в самото начало, На вас гледам като на институцията, с която работим заедно, за да видим е, как ще подходим и към съвета. Има държави членки, сходни с тези, които вече чух. Моята роля е да работя съвместно с вас, и да намерим тези елементи на които може да се изгради необходимото сътрудничество за постигането на съответния пакет. Не говоря за компрометиране на пакета. За това никога не е ставало дума. За крайния срок. Заседанието на Европейския съвет е в края на юни. За да има документ, който ще се внесе в този съвет, се нуждаеме от 3 или 4 седмици предизвестен проектодокумент. Нищо не ни е пречи да продължим работата до края на май, от гледна точка на времето. Само, че в нашия план трябва да има някакъв крайен срок, за да сме сигурни, че ще сме готови за заседанието на съвета през юния. Най-вероятно ще имаме заседание на съвета вътрешни работи в началото на юни. Цялата работа трябва да се стекова в подготовката за заседанието на Европейския съвет. И ще видим какъв ще е крайния продукт. Мисля, че вече заседнах темата за контрола по вътрешните граници и нашето мнение. Ще приключа с многогодишната финансова рамка. Ако видите предложенията, ще установите, че сме свършили много задълбочена работа по новата многогодишна финансова рамка. И то не само в сферата, в която работя, а с проблем на границите, вътрешна сигурност, убежище и миграция. Във всички области – Правят се разчети на потребностите, взимат се предвид данни за минали периоди. Всичко това ще бъде отразено в пакета, който ще бъде представен. И то не само на 2 май, когато ще се представят общите принципи, но и след това, когато ще се внесат секторните предложения. Процес, който ще започне на 12 юни или в началото на юни, ако не се лъжа. Това е от мен за сега. Искам да ви благодаря. Винаги съм на разположение да обсъждаме въпроси с вас. Благодаря. Мисля, че това бе едно много добро начало. Скоро ще се видим отново с вас. Благодаря на колегите за дисциплинарността и за повдигането на тези сложни въпроси. А сега накратко думата има Таня да ни запознае с преговорите по квалификационни регламенти, тристранните срещи. Извинявам се, че ви урязахме времето, Таня. Благодаря, Кот. Ще се опитам да съм максимално ефикасна. Кратка актуална информация за тристранните срещи във връзка с квалификационния регламент. Ние определяме условията за международна закрила. Това е един от акта в сферата на обежището, които разглеждаме сега. Международната закрила включва как най-добре да се уеднакля двата статута на беженци и лица, ползващи се с субсидиарна закрила и хармонизация на двата статута в Европа, тъй като има разнобой в практиките. Директивата за връщането която сега е регламент, е, предлага преглед е, на системата за обежище. Преговорите започнаха през септември по време на Малтийското председателство. Имаше над 40 заседания на експертно и политическо равнище. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички политически съветници за помощта, а също и на българското председателство. Проведохме шестата тристранна среща в Страсбург миналата седмица. Постигнахме значителен напредък. Успяхме да финализираме повечето технически въпроси. През след това остават някои трудни въпроси. Още предстоят една или две тристранни срещи, според мен, за да приключа тази процедура преди отпускарския сезон. Само да ви напомня, в парламента имаме силен мандат за уеднаквяване на двата статута на беженец и лица, ползващи се с субсидиарна закрила, като разрешителните за пребиваване трябва да са срок от 5 години, за да се избегнат вторичните предвижвания и допълнително административно време. За това става въпрос, но преговорите са трудни, напредъка е тежък. Надявам се, че въпреки това ще успеем да приключим всичко до отпускарски сезон. Благодаря, Таня. Следващата стана среща е на 16 май, доколкото разбирам. Благодаря ви за обстойната информация. И така, колеги, гласуването е в 11 часа. Моля да вземете местата си в 11 часа, да сте готови с картата. Започваме гласуването в 11 часа. Благодаря.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 Колеги, ако обичате, вземете местата си, тъй като трябва да започваме. Аз започвам гласуването. Ако обичате, вземете местата си. И така, шеста точка. Годишен доклад за функционирането на шенгенското пространство докладчик е господин Коелю. Искате ли думата преди гласуването? Заповядайте. Благодаря съвсем накратко, господин председател. Искам да благодаря на докладчица Сенка за доброто сътрудничество. Ще гласуваме първия парламентарен доклад за шенгенското пространство. Това е много важна крачка, според мен не само по линия на защита на гражданите и свободата на движението, но също и за гарантирането на демократичния контрол, осъществяван от нашия парламент. Благодаря. Благодаря, господин Коелю. Благодаря и за положените усилия. Една техническа корекция в списъка за гласуване. В последния момент Ревизирания вариант още не е раздаден. Корекцията е на шеста страница. 84-то изменение на социалистите не е обхванато в компромис 5А, а в компромис 5. Ако не се приеме компромис 5А, няма да се гласува отделно по изменение 84. то Надявам се, че всички ме разбрахте. С тази корекция пристъпваме към гласуването. Компромис 1, моля гласувайте. Компромис 1, моля гласувайте. Ще изчакам всички да се приготвят. Все още имате възможност да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля гласувайте. Господин председател. Картата ми е на път. Искам за... докато дойде да гласувам ръчно по това изменение по предишното. Добре, вие сте гласували за, ако може секретарят отбележи това. Компромис 2, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 43-то изменение. Начало на гласуването. Моля, преустановете гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Начало на гласуването. Моля, проустановете гласуването. Приема се. 78 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отхвърля се, извинявайте. Компромис 5. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Пети компромис. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Моля, просто намете гласуването. Приема се компромис 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 101. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се. Компромис 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 103. Начало на гласуването. Моля, прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Социалисти и демократите с един глас повече. Сега всичко е наред. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 11А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 16А. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 9. Извинявайте. Изменение 115. Начало на гласуването. 115 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. Начало на гласуването. Моля, преустановете гласуването. Приема се. Компромис 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 169. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 170 изменение. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се. Изменение 172. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 26. Извинявайте, изменение 174. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 26. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 177. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 178. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Компромис 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 186. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 18А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 188. Извинявайте, 187. 187. Начало на гласуването. Много бързам. Край на гласуването. Отвърля се. Компромис 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1.9.4. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Компромис 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Начало на гласуването. Преустановете гласуването. Приема се. Компромис 20Б. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 22. Моля, гласувайте. Ако обичате, прекратете гласуването. Приема се Компромис 22 бе начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 221. Начало на гласуването. Моля, прекратете гласуването. 221. Отхвърля се. Компромис 22А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 226. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Изменение 233. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 24А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 238. Начало на гласуването. Моля, преустановете гласуването. Отхвърля се. Изменение 240. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 25. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Изменение 247. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 249. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Позоваванията. Номер едно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Позоваванията. Номер 2. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Номер 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се номер 4. Начало на гласуването. Моля, проустановете гласуването. Приема се. Съображенията. Компромис 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 28. Начало на гласуването. Моля, прекратете гласуването. Приема се компромис 28А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Момент. Да изчакам социалистите и демократите да решат как да гласуват. Край на гласуването. Приема се. Компромис 28А. Моля, гласувайте. момент. Вече го направихме. Сега сме на изменение 18. -то. Всички ли гласуваха край на гласуването? Приема се компромис 29, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 22. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се компромис 30. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 31. Моля гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Съображение F, е, изменение 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се 39-то начало на гласуването. Преустановете гласуването. Отвърля се 40-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Окончателно поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 45 гласа за, 3 против, 8 въздържали се. Поздравления за докладчика господин Коелю. Гласуването беше дълго. Благодаря на всички за дисциплината и търпението. Okay, colleagues, if everyone's ready, we'll go straight to, the, to, the, to this so rather long one. So, colleagues, for this um, important... Така, колеги, за това важно гласуване. Слушате ли ме всички? So, colleagues, we're on, yes, we're on the Ferrara да, докладът Ферара. Моля за тишина за това. Важно гласуване сте получили окончателен списък на гласуване и окончателен своден вариант на измененията и компромисите, както и альтернативен текст на компромисни изменения 42, 43 и 44, както и альтернативни текстове за случай, че компромисно изменение 39 бъде одобрено. Сега, това е докладът на Лора Ферара за обща процедура за международна закрила в Съюза. Искате ли накратко да се изкажете, Лора? You, Благодаря, господин председател. Eh, Към да благодаря на всички колеги за отличното сътрудничество, което имахме с тях. Не беше лесно, Започнахме през октомври 2016 година и работихме почти година и половина. Това бяха 18 месеца на усилен труд не само по отношение на по същество, а и като политическо сътрудничество, защото темата е достатъчно деликатна. Сега вече смятам, че правим крачка напред към развитието на обща европейска система за закрила и за осигуряване на еднообразен процес на предоставяне на закрилата в Европа. Благодаря на докладчиците в Сянка, които ме подкрепяха. Искам да благодаря и на всички наши сътрудници. Благодаря. Както и при е, доклада на господин Коелио, когато благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Не правя това от Куртуазия, а защото говорим за изключително тежки досиета. Изменения 188 и 189 заедно гласуваме. Начало на гласуването по 188, 189 тъждествени. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 190. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 191 и 192 тъждествени. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 477. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 33. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 480. Начало на гласуването. Извинявайте. Извинете ме, колеги. Както секретариатът е, посочва, да се впише в протокола, че Председателят е бил прав, вие сте сбъркали, защото не слушате внимание. Така, 480, начало на гласуването. 480, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 485, начало на гласуването. Край на гласуването. 485. Приема се. Компромис едно. Начало на гласуването. Компромис 1. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Член 5, компромис 2, начало на гласуването. Член 5, компромис 2. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Член 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5-6-5. Начало на гласуването. 5-6-5. Не. Извинете, 5-6-5 отпадна. 5-6-5 е отпаднало. Компромис 4А, колеги. Начало на гласуването. Компромис 4А. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Компромис 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Компромис 6. Ако вашият списък за гласуване съвпада с моя, това е на страница 15. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването по компромис 6. Приема се. Компромис 7. Страница 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 10А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 796. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 797. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 799. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 798. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 800. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 801. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 802. На Изменение 802. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 874. Начало на гласуването. 874. Край на гласуването. Отхвърля се. 875. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 878. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 877. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 876. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 8 на 0. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 881. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 882. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. изменение. 926. Amendment 9... Изменение 926. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 927. Да, изменението, за което питахте, е прието. Всички ли внимават? 927. Объркахте ме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 22А. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Компромис 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Страница 52. Компромис 26. Начало на гласуването. Компромис 26, страница 52. Край на гласуването. Приема се компромис 27, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 28, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 29. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 30. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 31. На страница 60. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1174. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 33. Начало на гласуването. Компромис 33. Край на гласуването. Приема се. Компромис 35 на страница 73. Извинете. Извинявайте, пропусна съм цяла страница. Няма да бъде хубаво това. Страница 70, изменение 1247, начало на гласуването. Изменение 1247 на страница 72. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1253. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 34. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега компромис 35, страница 73. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 36. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 37. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 38. Страница 79. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега страница 83. Изменение 1398. Начало на гласуването. 1398. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 39. Начало на гласуването. Компромис 39. Край на гласуването. Приема се. Да, приема се с голямо мнозинство. Минаваме направо на компромис 40. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 41. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 42. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 43. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 44. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1502 на страница 90. Начало на гласуването. 1502-1503. Тъждествени. Извинете ме, по тези две изменения гласуваме. Край на гласуването. Отхвърлят се. 1504. Начало на гласуването. 1504. Край на гласуването. Приема се. 1506. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 1508. 1508, а не 7. Начало на гласуването. Извинете, колеги. Този път сбърках аз, казва председателят. Едно 507 трябва да бъде гласувано, така че подлагаме го на гласуване. Извинете ме. Край на гласуването. Приема се. Едно 5.08. Начало на гласуването. Едно 509, колегира се председателят. Едно 509. Край на гласуването. Отхвърля се. Едно пет десет. 15 десет. Ами, гласуването наистина е много дълго. Имам нужда от кафе. Край на гласуването. Приема се. Компромис 45. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Колеги, компромис 46 на страница 94. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 47 на страница 96. Начало на гласуването. Компромис 47. Край на гласуването. Приема се. Хиляда петстотин седемдесет и седем колеги. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 1579. 1579. Край на гласуването. Приема се. Компромис 48. Край на гласуването. Приема се. 1, 5, 8, 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 1, 5, 8, 4. Едно, пет, девет, нула. Начало на гласуването. Vote is Край на гласуването. Отхвърля се. 1592. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 1595 и 1596 тъждествени. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 195. Това вече се отнася за преамбюла. Край на гласуването. Отхвърля се. 196. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 197. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 199. Начало на гласуването. 199. Край на гласуването. Отхвърля се. 201. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 203. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 204. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 207. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 209. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 215 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 216 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 257 на 102 страница. 257 и 258? Не, извинете. Да, не са тъждествени. 257 го гласувахме вече, но гласуването продължава. Край на гласуването. Отхвърля се. 258. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 264. Начало на гласуването. Край на гласуването. 273. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 284. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 285. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 7. 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 296 сега. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега девето. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 301. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 339 на 108 страница. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 340. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 344. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 342. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 341. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 403. Не е ли наред 403? Четиристотин двадесет Извинете за забавянето, колеги, просто не исках да допусна грешка. Страница 115, изменение 423. Нали така? Нали 423? Ако мислите друго яче, моля да ми кажете, но сега давам възможност да се гласува изменение 423 на страница 115. И то ли е отпаднало? 423. Колеги, Зная, че моят глас не е много категоричен, но си представям, че е. 423. Четиристотин Имате ли други виждания? I mean, in, in, in okay, EPP... Координаторът на НП. Е, в списъка за гласуване се сочи, че 422 и 423 са тъждествени. Не, не, 423 е самостоятелно изменени. Uh, ah, okay, the, um, sorry, the EPP. Извинете. Заместник координаторът на НП е прав. Благодаря ви. Помолих ви да ми кажете, ако мислите различно от мен. Така че, колеги, сега всъщност сме на изменение 426. Всичко друго е отпаднало, така че 426, извинявам се, благодаря ви за това, че ме коригирахте. 426, нали така? Ай, пак не. Колеги, извинете, просто проверявам дали изменение 426 ще гласуваме или сме стигнали до края. So we go from 46. From 30. 30, It's better to vote those. Yes. Colleagues, um... Колеги, правя следното предложение. Можем да е, стигнем до края, моля обаче да започнем гласуването отново от 30. Така ще е всичко много по-ясно и много по-бързо. За да не направим грешки, го предлагам. И така нека гласуваме. От 30 нататък. От 30. Пак ли не съм прав? 5 and 50, 96 were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 332 не отпадат и ние сме длъжни да ги гласуваме. Ако мислите друго яче, не виждам. Разногласие, нека гласуване. Изменение 30. Начало на гласуването. Изменение 30 и 32 тъждествени. Пак казвам. Изменение по точка 62 от преамбюла изменение 30 и изменение 42. 42. Тъждествени. Край на гласуването. Страницата е 114. Приемат се. Преминаваме към 426-то изменение. Край на изменението. Отхвърля се. 31. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 427. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 436. Всъщност не 436, а чак на 442. 442. Страница 126. Край на гласуването. Отхвърля се. 436. 4-4-3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И след това 4-5-4 на страница 117. Край на гласуването. Отхвърля се. 454. Софи, извинете колеги за секунда. Може ли отново да направим това? Не беше ясно какво гласуваме. 454. Точка от преамбила 75. Да, отново ще повторим гласуването, ако не сте били сигурни. Е, важно е досието. Изменение 454. Гласуваме отново изменение 454. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 455. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 457. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 470. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега, колеги, окончателно поименно гласуване върху целият текст с измененията. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се с 36 гласа за 12 против и 8 въздържали се. Поздравление! Извинете, колеги, разбира се, трябва да гласуваме за започване на преговорите. Моля да гласувате. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 39 гласа за, 9 против, 4 въздържали се. Госпожо Ферара, поздравление, поздравление на всички докладчици в Сянка. Благодаря и на всички, които въобще участваха. Колеги. Uh, okay, Колеги, направо преминаваме към следващото гласуване. Благодаря за търпението ви. Система е аз Следващите две гласувания. Госпожа Гал е докладчик. Искам да попитам дали тя желая да се изкаже. Благодаря, господин председател. Искам да ви кажа, че Корепер е приел позиция позицията на парламента след последните технически срещи. Така че сега можем да гласуваме. Наистина съм много благодарна за тясното сътрудничество с двете председателства, естонското и българското, по това досие. Но трябва да знаете, че то бе много тежко и постигнахме страшно много. Много силно е отразена позицията на парламента, това се вижда от текста. Искам да кажа госпожа Гиом, господин Дъпре, госпожа Вержия, госпожа, е, господин Дъпре, госпожа Стивенс, е, това са докладчици в сянка. Понякога с тях имахме изключително разгорещени дискусии, но постигнахме солиден текст, който смятам ще бъде приложим в практиката. Така че сърдечна благодарност това въжи и за всички сътрудници и съветници на политическите групи, които прекрасно се справиха с работата си. Имаха търпението да се занимаят всички технически подробности. Специално трябва да благодаря на секретарията и особено на Катрин Хюбер за нейния труд, тъй като той беше с прекрасно качество. Благодаря. Thank you very much, Kinga, and especially to... Благодаря, Кинга. Благодаря и за благодарностите към секретарията и екипа, което не се прави често. Пристъпваме към гласуване направо. Първата процедура, ако бъде одобрена, значи направо пристъпваме към гласуване. Моля, гласувайте. Просто хвалих секретарията, както и да е. Край на гласуването. Приема се. 45 за, 10 против, 0 въздържали се. Второто гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Госпожа Вержия. След това, добре. Благодаря. Край на гласуването. Имаме ли резултат? Резултата не се появи на екрана. Аз не виждам резултата на екрана. Има някаква неизправност. Но получих резултата. 45 за 10 против 0 въздържали се. Не знам защо не се появи резултата на екрана. Доколкото разбирам, не на всички екрани е показан резултата, което е странно. на някои от екраните не се е появил устата, а не е на вашите. Така. Добре. Гласуването е, е отчетено и се е появил на някои екрани. 45 за 10 против 0 въздържали се. По втория документ поздравления за госпожа Гал и докладчиците в Сянка. Госпожа Вержия, по процедурен въпрос ли? Да. Искам и аз да благодаря на Кинга Галь. Но имам една забележка относно работата. Ние приключихме дискусиите между докласите Сянка от декември насам. След това имаше повече от 3 месечни дискусии, така наречени технически, по време на които имаше компромис за защита на данните, който не беше удовлетворителен. Аз съм против подобен начин на процедиране. Искам да благодаря за работа свържена от всички, но за в бъдеще трябва да се избягва използването на подобен метод, който не е правилен метод за нормотворчество, особено по текст като този, който е от особено значение – тъй като засяга граждани на трети държави, които нямат нужда от виза и разрешаване на пътуването. Това ще промени сериозно правилата за работа и минимално трябваше да има заседание на доплащите в сянка на политическите групи, за да се обсъдят окончателните въпроси. Аз съм против този метод и се надявам, че в бъдеще той няма да се прилага отново, тъй като това не е правилният метод. Това е законодателна дейност на а, сляпо. Благодаря. Um, Благодаря. Това не бе процедален въпрос, забележка по досието и по гласуването. Предполагам, че докладчи са чули вашето изказване. Сега не можем да започнем дебат по този въпрос. Докладчика не иска да вземе отношение. Благодаря ви за изказването. Okay, colleagues, um, we, we are going to proceed with point 10. Uh, Десета точка. Господин Дрекслер е в залата и ще дойде отпред на президиума. Докато прави това, ще представя тази последна точка преди обяд, номер 10. Господин Дрекслер идва насам. докато го чакаме. Става въпрос за представяне на правната служба. Някои от вас следят това решение. Това е едно скоростно решение на Общия съд от 22 март 2018 по дело декапитание срещу парламента, отменящо решението на парламента, с което отвърли искането за пълен достъп до две таблици с четири колони във връзка с преговорите по тристранни срещи, по текущи законодателни процедури. Знам, че колеги следят е, този случай и неговия ефект. Сега ще дам думата на правната служба да представи по-подробно решението и след това ще проведем размяна на мнения. Господин Фреди Дрекслер от е, правната служба на парламента имате думата за изказване по делото Декапитание. Благодаря за поканата, която ни бе отправена, а също и за възможността да представим това дело. Какво може да се каже? Долу-горе за първи път Общия съд гледа подобно дело, което касае законодателната процедура, което е такава и по-конкретно, един аспект от е, тристранните срещи и документите с четири колони. Решението е постановено от седмия състав на общия съд, който е бил печленен. Както знаете, това е много важно решение. Някои твърдят даже, че Това е ключово решение с много по-дългосрочни последици и не опира само до достъпа до документи. Става въпрос за достъп до документи, правата на гражданите, но също и законодателната работа, която трябва да бъде свършена. Предисторията. Какво се успорва? Решение на парламента по искане, направено от Емилио Де Капитани за достъп до документи. Всъщност, господин Де Капитани първоначално е внесъл доста голямо искане, което обхваща най-различни документи, като е поставил акцент върху документи с таблица с 4 колони по текущи законодателни процедури. Първоначалното искане е ограничено в последствие само до текущите процедури по раздел 5 от договора за функциониране на Европейския съюз. Т.е. по процедури в областта на свобода, сигурност и правосъдие, член 16 от същия договор, защита на личните данни. Парламента информира лицето подало искането, че има 7 таблици с няколко колони и дава пълен достъп до 5 от тях и частичен достъп до 2 от тях. Частичен достъп означава, че четвъртата колона от двете въпросни таблици не е била предоставена. Тази колона касае предложения, които са разгледани от а, вашата комисия и регламента за Европол. Изтъкнатите аргументи могат да бъдат обобщени последния начин. Изтъкнати са два вида съображения, конкретни съображения, свързани с а, въпросното предложение. Основният акцент е поверителният характер и има и общи съображения, свързани с функционирането на законодателната процедура като такава. Господин Декапитани успорва решението на парламента пред Общия съд. Съвета и комисията встъпват в подкрепа на парламента и в края на март Общия съд постановява решение. Относно самото решение, първо, Общия съд цитира съдебната практика и основните решения по регламент 1049 черта 2001 и описва също така самите триалози. И след това в решението си изтъквате и другите аргументи. На първо място се разглежда така наречената обща презумпция за липса на достъп. Встъпващите се страни твърдят, че общия съд трябва да признае та обща презумпция за липса на достъп до документа с 4 колони в контекста на действащите законодателни процедури. По този въпрос Общия съд не приема общата презумпция, тъй като тя се основава на аргумента, че подобна презумпция не може да бъде изтъквана в текуща законодателна процедура. Това е казано в точка 80-84 от решението. И тук се следва съдебната практика по решение Турко и е достъп до Европа. След това се навлиза в същината на въпроса. Разглежда се аргумента за засягане на законодателната процедура. Мотивите на съда тук следват и логиката на решението, взето от парламента. На първо място – в решението се проучват аргументите, свързани с поверителния характер на информацията, и отвърля тези мотиви. Съда твърди, че въпреки, че въпросът е тежък от политическа и правна гледна точка, Поверителността или деликатността на информацията е неоснователен мотив за изтъкване на засягане на законодателната процедура. Това е в изтъкнато в точки 89 до 97 от решението. На второ място, Общия съд разглежда аргументите на парламента и на другите институции във връзка с законодателната процедура по принцип. Първият аргумент е риска от публичен натиск върху лицата, участващи в законодателната процедура. Общия съд, цитирам, изразяването на публично мнение е неразривна част от упражняването на демократичните права на европейските граждани. Край на цитата се да добавя, че въпреки, че вътреш... външният натиск може да представлява аргумент за отказ, съдът изисква, както вече е постановено по предишни решения, да се установи реален подобен натиск и трябва да се използват съответните явни доказателства в подкрепа на това твърдение, което не е факт тук. Относно неформалния и временен характер на текста в четвъртата колона. По този въпрос Общия съд също отхвърля този аргумент, защото с изключение на регламент 1049 тук става въпрос за законодателната процедура и не се прави никакво разграничение между различните етапи от е, процедурата. На следващо място, загубата на доверие в институциите, изтъкната като аргумент. Съдът отвърли този аргумент. Той се позовава на задължението за искрено сътрудничество като твърди, че ако има загуба на доверие между институциите, институциите ще са нарушили задължението за лоялно сътрудничество. И тук е, да иска при такива обстоятелства да се предоставят съществени доказателства, които да доказват риска от загуба на доверие. На следващо място, така наречен аргумент за възможност за размисъл. Този аргумент е отхвърлен от Общия съд, защото, както ясно е заявено, триалозите са съществен етап от законодателната процедура като такава. Това е посочено в точка 105. В тази връзка следва да се отбележи, че Общия съд е подчертал, че това решение не засяга въпроса за пряк достъп до работата на триалозите, а само въпроса за достъп при поискване до документи, изготвени в контекста на триалозите. Общия съд също така постановява, че това решение не поставя под въпрос свободната размяна на мнения между институциите, тъй като участниците в тристранните срещи винаги могат да се срещнат и да обсъждат компромисни текстове, които да бъдат включени в четвъртата колона по време на подготвителните заседания. Аргумента за временния характер на отказа. Този аргумент е отхвърлен, защото продължението на тристранните срещи на етап триалози може да обхване сериозен период от време. Съдът използва израза безсрочно. Така че за общия съд е много важно да се разгледат мерките, които съществуват във вътрешен план за даването на информация за трилозите. Тези мерки не са достатъчни, за да се иска поверителност на четвъртата колона, при условие, че трилозите още са в ход. И така, общия съд стига до заключението, че нито един от аргументите, изтекнати от парламента, са достатъчни, за да се докаже, че достъпа до документа с четирите колони ще засегне конкретно и действително процедурата по вземане на решение. Ето защо се отменя решението на парламента. Това отменяне означава, че парламентът трябва официално да излезе с ново решение, с което дава достъп до въпросните документи. Относно практическите последици – при бъдещи искания за достъп до документи с четирите колони, по които все още тече законодателна процедура, парламента ще трябва да изпълнява решението на съда. Тоест, не може да се изтъква общата презумпция за отказ на достъп, само защото законодателната процедура е все още в ход. Ако за всеки отделен случай се счита, че има риск от засягане на процедурата по вземане на решение, трябва да се предоставят съществени доказателства в подкрепа на тази теза. А що се отнася до по-общите последици относно функционирането на триалозите, в решението се да приема, че триалозите са част от законодателната процедура. Приема също така, че триалозите се провеждат при закрити врати. Но за останалото, за другите последици, спрямо други документи, извън тези с четирите колони, все още е трудно да се каже какви ще бъдат последиците на този етап. И в заключение. Това е дело гледане от общия съд. На теория то може да се обжалва. Но, както знаете, обжалването касае само правните страни на въпросите и има и крайен срок за обжалване. Като крайния срок в този случай е 8 юни 2018. Накратко, това може да се каже по делото съм готов да отговоря на вашите въпроси. Може и да има въпроси, но имаме само 10 минути. Следващия етап е евентуално обжалване на решението. На по въпроса за прозрачността, ние сме ключова комисия. Господин Дионг, след това Софи. Други желаящи за думата? Госпожа Зипела след това. Трима. Окей, okay, господин Итион. Благодаря, господин председател. Все още имаме една жалба в омбудсмана за достъп до документи. Очаквам решението на омбудсмана скоро. Аз съм стимулиран от решението на съда, което малко отваря процедурите. Но има едно нещо, което не мога да разбера във връзка с, с самото същество и с а, последващите мерки. Засягането на процедурата по вземане на решение. Ако има риск от външен натиск – Съдът също така посочва, че гражданите трябва да упражняват демократичните си права и трябва да могат да следват процеса на взимане на решения. Аз лично смятам, че ако може да се следва процес на вземане на решения, няма никакъв проблем гражданите да изразяват своето мнение по това, което се случва, особено ако се засягат техните собствени права или по принцип. Аз не смятам, че това ще засегне процедурата по вземане решение. Това е част от демокрацията. Така че не разбирам на какво почива този критерий, който е бил прилаган в миналото. Хубаво е да получим разяснения. Това е свързано и с две други последващи действия. Аз съм докладчик Сянка по едно досие, което е блокирано в съвета най-вече, достъпа до документи. Позицията на парламента по това досие е много добра. Може ли да използваме решението, за да се постигне напредък и по тези преговори, които буксуват ненужно? И на второ място, вместо да се опитваме до обжалване, не би ли трябвало парламента да поеме своята отговорност и в очевидни случаи, да речем преговорите по регистра за прозрачност? Знам, че зелените поискаха да се оповестява таблицата с четирите колони. Това би било, било в унисон с решението на съда да не чакаме за искания за достъп, а ние активно да публикуваме някои документи, които смятаме, че ще бъдат много полезни за демократичния процес. Благодаря, господин Де Йонг. Достъпа до документи е, може би, най-дълго блокирания файл в историята на всички файлове. Докладчика по това досие до година може и вече да не е докладчик. Нека да навлизаме в тази тема. София. Благодаря. До голяма степен съм съгласен с Денис Де Йонг. Не смятам, че парламента трябва да обжалва. Това би било срам за парламента. Трябва да приемем решението. По въпроса за външния натиск, мисля, че е точно обратното. Човек може да е изложен на външен натиск само ако има потанственост. Ако има откритост, как може да е подложен някой на външен натиск? Така че, според мен, натиска е много по-голям, ако има потайственост. И на второ място, ако наистина е вярно, че публикуването на документи действително и конкретно ще засегне законодателния процес, то всички законодателни процеси трябва да се засегнете, защото всеки един документ, който съществува, може да се намери било то в State Watch или в някое дружество, НПО. През цялата ми кариера е имал само един документ, до който не успях да се добера. Всичко друго съществува и има достъп до него. Така че това няма да засегне законодателната процедура. Това е кух аргумент. Какво ще направим от тук нататък? Както казах, трябва да приемем това решение и да публикуваме активно или поискане документи. Тези документи с четирите колони не са толкова вълнуващи, че ще бъдем залети с искания за достъп до тях. Но някои данни представляват интерес за най-различни лица. Ние не само трябва да вдъхнем живот до регламента за достъп до документи, но трябва да бъде внимание на годишния доклад за достъпа до документи и прозрачността. Парламентът неколкократно е казал, че тревозите трябва да са по прозрачни. Документите трябва да се предоставят, но явно не сме били сериозни, когато сме казвали това. Хората трябва да участват много повече в политическия процес. И това е възможно, когато се разкрива една година преди изборите, да покажем, че гледаме сериозно на прозрачността и че искаме да променим своята собствена практика и да станем много по-прозрачни. Благодаря, Софи. Бергит? Ако разгледаме практическите въпроси и политическата конюнктура, ще видим, че не може с лека ръка да се каже, че това решение е много хубаво или е ужасно – защото ние не сме изолирани, ние сме част от политическата среда. Да не забравяме, че има парламентарна демокрация. И въпреки, че аз не подценявам ползите от прозрачността, питам се, къде е началото и къде е края. Дали в крайна сметка прозрачността няма да доведе до прозрачност на заседанията на групите, Не би ли трябвало да имаме място, където да изградим своята собствена позиция, преди да я разменим с другите? Трябва много да внимаваме. Твърди се, че е хубаво гражданите да следват процедурата по нормотворчество. Но наистина не смятаме, че това ще помогне на гражданите. Те ще четат ли всички текстове, ще разберат ли промените в тях? Смятам, че тези които проявяват интерес към документите, са заинтересовани страни. И да не забравяме, че влиянието на заинтересованите страни не започва само с представянето на предложение от страна на комисията. Този процес започва още преди това, докато комисията пише предложението. Има много заинтересовани страни, които се опитват да повлияят върху проекта. А в хода на самата процедура – парламента и съвета водят е, дискусии и има много публичен натиск, който е хубаво. Но още веднъж подчертавам, че тук не става въпрос за обикновени граждани, а за лобисти, интересовани страни. Така че тук не става въпрос за това, че са засегнати гражданите, защото някои лица проявяват интерес. те могат да се опитат да повлияят на хода на процедурата в парламента и в съвета. Обикновените граждани знаят за някои неща, но обикновено те си казват, вие сте избрани представители, вие трябва да свършите работата. Ако разгледаме някои досиета, общественият интерес е много различен. Понякога почти никой не предава интерес, в други случаи има голям интерес от страна на лобистите. Това сме го виждали не само при случаи като ТТП, но регламента за защита на данните, електронните доказателства и така нататък. И тук говорим за заинтересовани страни, а не за гражданите. Така че трябва много да внимаваме. И на последно място относно оказването на въздействие. Ние живеем в света на фалшивите новини. Цялата работа на парламента и на който и да е парламент ще трябва да се промени, тъй като има много фалшиви новини. Това не е нещо ново. Фалшивите новини винаги са съществували, но те се разпространяват много бързо с дигиталните медии. Що се отнася до регламента за защита на данните, особено що се отнася до Германия, има толкова отявлени лъжи за ефекта от този регламент върху обикновените граждани, че изобщо не знам как да се боря срещу тези фалшиви новини. И така в заключение, прозрачността може да е нещо хубаво, но трябва да помислим кой проявява интерес към тази информация, какъв подход можем да следваме, до каква степен това би било полезно, до каква степен крие риск от злоупотреби и какви ще са последиците за нашата работа тук в парламента и в съвета. Поради тези съображения смятам, че това решение може да е както хубаво, така и ужасно. Трябва да решим как да подходим към него. Колегите вече може би напускат, така че трябва да излезем с някаква позиция. Ако може да вземете отношение по забележките. Аз разбирам това, което каза Бригит, но доколкото разбирам, нашата комисия и парламент е в следната позиция – Не можем да бъдем считани за парламента или комисията, които ще обжалва това решение. Ние искаме повече прозрачност и не може да пречем в това отношение. Ето защо смятам това да е нашата препоръка към правната комисия и да предложим да не се обжалва решението. Това е принципната позиция. Координаторите могат да обсъдят по-подробно този въпрос. за нашата препоръка за правната комисия. Не мисля, че това трябва да е принципната ни позиция, да не се обжалва решението. Може ли да кажете ли сте съгласни с това? И в дневния ред на координаторите трябва да се включи точка за по-подробна дискусия. Какви други препоръки можем да направим към правната комисия? Съгласни ли сте с така очертания подход. Имаме много малко време. Искате ли накратко да реагирате по това, което бе казано от колегите Де Йонг, Земел и Инфелд? Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Ще се върна това, което казахте току-що. Вчера изнесах същото представене в правната комисия. И някои депутати казаха, че всъщност прав... правната комисия трябва да вземе политическо решение, дали да обжалваме или не. Това не е просто само правен въпрос. Относно външния натиск, в известна степен решението е ясно по този въпрос. То посочва, че тук не можем да считаме, че има външен натиск. Но подобна възможност съществува. По 1049. Натиск, който засяга процедурата за взимане на решения. Както е посочил съда, в този случай не може да се използва този аргумент, но на теорията може да се използва. Ако ме попитате как би изглеждал подобен аргумент, Нямам никаква представа. Това зависи от конкретния случай. Но и така, например, вие не мога да кажа. Този въпрос изисква по-обстоен анализ. Иначе няма какво повече да кажа. по това, което бе казано. Но ако съм сбъркал някъде, моля да ми кажете. Това не бяха точно въпроси, а мощни изказвания от опитни депутати, както обикновено. Ще сложа тази точка в програмата на координаторите. Интересно това, което казвате за подхода на правната комисия, но мисля, че ние трябва да създадем принципна позиция по въпроса за прозрачността. Бергит каза, че не всички са решили още по този въпрос, но от гледна точка на нашата комисия трябва да внимаваме много по въпроса за прозрачността и имиджа, който се създаваме. Ние не трябва да се страхуваме от прозрачността. Мисля, че това е сигнала, който трябва да правим на правната комисия. Отчитам това, което казахте, Бригит. Въпросът не е черна на бяло. Нуждае се от допълнителна дискусия. Въпросът е тясно свързан с правната комисия. И интересно, че те все още не е излязло с окончателно заключение. Ние трябва да следим внимателно дискусията по този въпрос, тъй като тя много ни засяга. Ние играем много важна роля в това отношение. Така че трябва да сме наясни със своята отговорност. Ще следим внимателно въпроса. Може отново да ви поканим. Ние ще се свържем с комисията по правни въпроси, както споменах, с нашата принципна позиция и този въпрос ще бъде зададен от координаторите. Благодаря.